everyone. If you want to take your seats, then maybe we can proceed, since we are... Добър ден на всички. Закъсняваме, така че моля, вземете места и нека да започнем за следобедната сесия. Ще започна как обичайното начало малко по-късно и сега започваме с първа точка от дневния ред, а именно изслушване на кандидата за поста изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите. Виждате, това е свързано с изслушването от тази сутрин. И така ще продължим след обед, се е със същата тема. Нека да напомня, че той трябва да бъде избран от управителния съвет въз основа на един списък, представен от комисията, след като има обява в официалния вестник на Европейския съюз, както и на вебсайта. Трябва да бъде избран възоснова на съответните документи, както и опита му в областта на химикалите и регламентите за безопасност. Преди да бъде избран, той трябва да бъде интервюиран, да бъде изслушан пред Европейския парламент и именно за това сме тук днес. Да изслушаме нашият кандидат господин Бьорн Гарн Хансен – който е а, избран, номиниран от а, бо, управителния съвет на 28-29 септември. Господин Хансен е бил ръководител на звено, което а, в а, директорат Б на Генерална дирекция околна среда, а, което се занимава с а, устойчивостта на различните химични вещества. Той трябва да бъде избран за 5 години. И ще дам думата на господин Хансен 10 минути. И след това ще имаме първи кръг въпроси. Първо координаторите 5 минути и след това втори кръг въпроси от други депутати, пак малки блокове от 3 минути. И така, накрая ще има и изказване на кандидата. Господин Хансен, очакваме вашата презентация. Няма да казвам повече. Надявам се да имаме допълнително добро сътрудничество. И така, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Радвам се да бъда тук и да говоря пред вас и очаквам вашите въпроси а, и дискусията, която ще проведем. И се надявам също и на бъдещо сътрудничество. И така, като въведение, нека да се представя накратко. Ще обясня накратко мотивацията си за този пост и защо евентуално е, се надявам да получа вашето доверие за тази дейност. И така, дъчанин съм, но живея като европеец. Само 11 години съм живял в е, Дания, 13 години в Италия, 13 години в Белгия, 11 години в е, Съединените щати, също и в Германия, една година и в Финландия. И като съберете тези цифри, ще получите приблизително моята възраст. И а, учил съм се в Съединените щати. А, имам бакалавърска степен в а, а, математическите науки, моделиране и също а, економическо образование. И след това а, мастър в а, математическите науки и след това докторат пак а, в теоретическите е, вероятности математиката. След това а, имах университетска кариера, след което се присъединих към комисията 26 години, кажи речи, в химикалите половината от тях в техническата страна и другата половина в политическата. Именно за това а, кандидатствам за този пост. За мен а, то е великолепното отъждествяване на моята страст на половина политика, на половина а, конкретика. Всеки ден има нови предизвикателства, всеки ден те трябва да бъдат решени и точно това е моята мотивация. И за това останах толкова време и в огромната административна машина на комисията, за да работя по същата тема. И с а, това очарование от работата идват и компетенциите. Виждала съм и, тех... Виждала съм и техническата страна, и научната страна, и а, а, политическата. А, работил съм също и с Европейската агенция по химикалите и а, знам как политиката трябва да работи на практика и знам как а, трябва да използваме политика, за да накараме политиката да... Как да използваме науката, за да накараме политиката да работи. Работил съм на всякакви нива, най-вече европейско ниво, но също и в ОСР, в научният съвместен център, в техническите работни групи на ОСР. А също съм бил част и участник в Стохолмската конвенция, подготвителната дейност по критериите за устойчивите органични замърсители и също тук а, съм бил ръководител на делегацията по Роттердамската конвенция, както и конвенцията от Базел. И съм бил ръководител на европейската делегация в преговорите. Смятам, че научих през изминалите години как да управлявам същността на работата – работил съм от асистент, така да се каже, до ръководител на звено в Европейската агенция по химикалите, управлявайки нуждите на хората, както и съдържанието. С тези компетенции наистина се надявам, че ще сметнете, че съм способен да се справя с предизвикателствата, като ръководител на агенцията за следващите 5 години. Разбира се, определено ни очакват голям брой предизвикателства. например, европейският дневен ред за, до 2025, а също и проблемите с Брексит и така нататък, а също и а, да се гарантират компетенциите на персонала след 10 години а, прилагане на практика на европейското законодателство за химикалите и как то да се развие за в бъдеще. Така че Надявам се, че моите компетенции и опита ми могат да бъдат използвани, както тук в парламента, също така да бъдат полезни и на колегите в комисията, и на самата агенция, и да гарантираме, че ще се използват максимално тези компетенции и ще се прилага още по-добре и ще се спазва още по-добре химическото законодателство. Знам, че няма много време и няма да използвам 10 минути. Благодаря. Uh, Благодаря. Нека сега да започнем с първия кръг въпроси. Една минута въпрос, две минути за отговор и още една минута въпрос по същата тема. Ясно ли е? Норбърт Лес от НП. Една минута за въпрос. И след това можете да зададете в допълнителен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Хансен за това, че дойде тук днес след обед. Нямаме много време, така че ще задам директно въпроса. А именно, регламента за биоцидите и прилагането на практика. Важна област. Бихте ли ни говорили за процедурата за разрешителните? Как се дава разрешително за употреба на даден биоцид? Знам, че има два етапа европейско ниво, национално ниво и се казва, че има големи разходи за искащата страна за съставяне на досието, за разглеждане на досието, така нататък, т.е. много тежки административни процедури. Как, какво мислите вие по, този въпрос? Благодаря. Благодаря за въпроса. Нека първо да опиша общите стъпки в регламента за биоцидите. Те, тоест, те са сходни с тези за пестицидите и после ще вляза в детайли за разходите, най-вече за малките и средни предприятия. Та, първо, трябва да има одобрение на активните съставки, т.е. трябва да се представят данни, за да се позволи оценка, която да се осъществи от държавите членки. Тоест, Държавата ще направи оценка, която трябва да влезе в досието, което ще се представи пред агенцията. След това ще, това досие ще се разгледа от специална комисия, ще се видят кои са активните вещества и дали те са одобрени и дали могат да се впишат като такива или не. В тази оценка трябва да има употреба, която да демонстрира, че активното вещество може да бъде използвано безопасно. То, това е процедурата и след това веществото може да бъде вписано като одобрено вещество. След това трябва да се одобри продукта. В е, регламента за биоцидите има разлика спрямо пестицидите. Тоест, е, може да има процес на одобрение на европейско ниво. Е, но също може да има и процедура по одобрение на национално ниво. Ако има одобрение на национално ниво, може да се види дали и може да се пристъпи към механизъм за взаимно признаване и разрешаване на разликите. Така е по процедура. А, вие казахте, че е, питате дали това е скъпоструваща процедура и дали няма да представлява проблем за малките и средни предприятия. Тук от една страна, да, така е. А, но това е равновесието, което постигнахме между нуждата от осигуряване на безопасност прямо вещество, което може да бъде опасно и от друга страна имаме нужда да гарантираме, че излишната административна тежест на индустрията ще бъде премахната. В този случай има механизми, предвидени в самия регламент за биоцидите, които позволяват споделянето на данни и намаляване на разходите по този начин. Но самата агенция играе също важна роля, като дава насоки, техническа помощ също на компаниите, за да им позволи да изпълнят законодателните изисквания. Господин Линс, искате ли допълнителен въпрос? Не. Благодаря. Госпожа Дали, следващият оратор. Благодаря. Благодаря, господин Хансен. Тази сутрин имахме изслушване, както знаете. Знам, че прозрачността е един от ключовите въпроси, които са ви при сърце и точно за това искам да говоря. Казвам го, защото смятам, че цялата дискусия, която се води относно класификацията на биосидите и така нататък, е нещо, което ще има много дългосрочно влияние е, върху бъдещите ни действия. Много хора се страхуват, че целият процес е напълно непрозрачен и че Европейската агенция не, е, би могла да направи много повече, за да го разсветли, да го изсветли. А, например, това, което индустрията представя като изследвания. Представят ви се тези изследвания и вие ги преразглеждате. Как обаче ще се променят нещата? Как мислите да ги промените в това отношение? Какво мислите за подобни изследвания и какво ще направите по-различно от това, което се е правило до сега? Благодаря. Господин Хансен? Благодаря за този въпрос. Да, прозрачност. Прозрачността е от ключово значение, особено за една такава научна агенция. Колкото по-прозрачна е дейността и толкова по-добре. Това е, е един от фундаментите, за да се осигури доверие в агенцията. Достатъчно е е един проблем, където да няма прозрачност, за да унищожи всичко, което е направено в областта на прозрачността за всичките години. Но не това е ключ... отговор на вашия въпрос. Вашият въпрос се съсредоточава върху това дали агенцията трябва да направи допълнителни собствени тестове или да се базира, да разчита и да вярва на данните на индустрията регулаторната система, на която се базира законодателството, се базира на това, че по принцип индустрията си върши добре работата и вече 40-50 години така продължаваме. Още през 67 година първите химически директиви. Но разбира се, тук чухме дискусията от тази сутрин, научихме много интересни неща и смятам, че а, трябва да си извлечем полуките и съответно да а, проследим тази дискусия и да видим какво се случва както при нас, така и на други места. Дали наистина има някакви грешки, които са направени, дали има някакви разминавания в информацията или пък просто а, пропусната а, информация. Но на този етап системата работи добре. Има възможност за проверки, за също да се направи одит на лабораториите, които правят тези анализи, така че смятам, че има начин за контрол но трябва да не забравяме полуките. Разбира се, всичко е оставено не само в ръцете на Европейската агенция по химикалите, но и в ръцете на комисията. За това има законодателство. И дали настоящата система трябва да бъде променена или не. Нека да не забравяме, че регламента РИЧ а, трябва да бъде преразгледан. И всъщност а, съм сигурен, че когато комисията излезе с комюнике по него, можем да започнем и тази дискусия. Благодаря. втори въпрос. Виждате ли роля за вашата агенция, която да бъде по-широка, например, независими проучвания на Европейската агенция по химикалите с различен бюджет и така нататък? Не смятам, че има научни спънки, пред това. По-скоро административни. Смятам, че агенцията е способна да го направи, да зачитайки финансовите регламенти и а, не смятам, че от научна гледна точка има някаква, някаква особена спънка. Разбира се, а, трябва да видим дали имаме достатъчно персонал. Но знам, че Съединените щати имат национална програма за тестове, която работи вече от програми и функционира много добре. Знам как функционира. Това са редовни учени, които вършат тази дейност. И програмата работи много добре. Ако това искате да назначите като задача на ЕКА, на агенцията, добре, няма проблеми. Сега госпожа Кърлин. Много ви благодаря. И аз бих искала да ви приветствам с добро дошъл. Имам въпрос, свързан с Брексит. Приветствам а, факта, че пуснахте нова част от нов портал на интернет страницата ви, свързана с нужда предприемачите в контекста на напускането на Европейския съюз Обединеното кралство. Много въпроси задават нашите предприятия, какво ще се случи след 2019 година. Тези, особено които много вече са инвестирали, си задават въпроса какви ще са дългосрочните последици за тях. Не очаквам от вас да ми говорите на тези въпроси, но бих искала да знам, вие като нов а, генерален директор, какво възнамерявате да направите, за да се опитате да гарантирате на тези предприятия, че каквото и политическо споразумение да бъде постигнато, ЕК ще може да продължи сътрудничеството си с тях, което е възможност за вас всъщност. Въобще, какви са плановете ви в това отношение? Много ви благодаря за въпроса. По отношение на Брексит, ЕК ще ще изпълни това, което се реши тук в Брюксел. За съжаление, така работи системата. Взимаш решение в Брюксел и на следващия ден се очаква от ЕКА да го изпълни на следващия ден, което не винаги е възможно. Затова се опитваме да предвидим какво може да се случи. Затова отворихме и тази нова секция с въпроси и отговори на интернет страницата ни. Сега сме на етапа въпроси и отговори е, относно споразумението за развод което е първа стъпка за определяне на нужната яснота и се радвам, че в ЕКА свършихме този първи етап. По този начин операторите започват да си дават сметка какво те самите трябва да направят и поне за какво да се подготвят. Какво би следвало да прави ЕК и какво със сигурност аз ще направя. Ами ще следим много близо преговорите. Ще работим в тясно сътрудничество с, с компетентните генерални дирекции GROW, Санте и Environment, за да сме наясно на къде се движат преговорите, дали има нещо, което можем да започнем да изпълняваме възможно най-рано. В момента, в който бъде изключено споразумението, всички, в частност, дружествата и в Обединеното кралство, и в останалите държави членки на Съюза ще очакват ясни отговори, така че, разбира се, ние следим много отблизо преговорите. Последва въпрос, госпожа Герлинг. Съвсем набързо и пак не очаквам от вас да ми отговорите е, политичес... на политическия въпрос, но смятате ли, че ще има възможност да се осигури на Обединеното кралство на практика някакъв вид а, членство, т.е. да продължим да, да работим както до сега, но с различна структура по отношение на таксите, които се плащат. Знам, че имате отношение с, с страните от Европейското економическо пространство. Смятате ли, че е възможно нещо да спомени от структурна гледна точка сътрудничеството ни, не само от политическа? Господин Хансен, благодаря ви. Пак казвам, ЕКА ще изпълни това, което се вземе като решение тук в Брюксел. А относно по-нататъчните ни отношения с Обединеното кралство, ще има повече или по-малко трудности, в зависимост от това дали Обединеното кралство по някакъв начин ще продължи или не да прилага РИЧ. Но един от трудните въпроси за по-нататъчните отношения са, пак казвам, дали Обединеното кралство ще продължи да продължава да прилага регламента РИЧ. Ако да, как ще се гарантира нужното финансиране. Ако се намери някаква споразумение, не виждаме защо ЕКА да не се съгласи, но разбира се има редица въпроси от техническо и правно естество, за да може ЕКА да продължи да работи от оперативна гледна точка, но по принцип тези проблеми би следвало да бъдат разрешение на етапа на преговорите за по-нататъчните отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Ние, разбира се, сме на разположение да предоставим а, нашите съвети. Господин Гербранди не е тук. Госпожа Ятемаки го замества. Благодаря ви. Радвам се, че сте днес след нас. Имам един кратък въпрос. Как ЕКА би трябвало да съпътства и да насърчава гладкият и без преход към кръговата економика? Господин Хансен? Безпроблемният преход към кръговата економика до голяма степен зависи от това каква кръгова економика искаме. В момента, в който сме наясно с това към какво се стремим е към може да допринесе за прехода. Разбира се, от гледна точка на химикалите, основният елемент на интерес са материалите, които имат стойност и които трябва да бъдат рециклирани и съответно опасните химически вещества, които те съдържат, когато е ясно, че искаме те да бъдат изолирани. Проблемът е в намирането на равновесие между двете. Това е и политически въпрос. Както да бъде разрешен този въпрос, ЕКА може да помогне с техническа експертиза и в разбирането как се използват химикали, химическите вещества и как могат отново да влязат в економическият цикъл на етапа на рециклирането, на кой етап точно, затова работи и системата ни от разрешителни. Така че сме натрупали доста технически познания за това как се придвижват химическите вещества в економиката, съответно и в кръговата економика. А кръговата економика по принцип е много дългосрочен проект. Така че една от, една от елементите, с които не може да допринесем е да подобрим познанията си по отношение на химическите вещества, за да можем и да насърчим развитието на материали, които се използват кръговата економика с употребата на възможно най-малко опасни вещества или вещества, които предизвикат притеснения. Така значи, че ние може да помогнем да се разберат опасните характеристики на веществата, за да се гарантира, че те ще се използват само там, където наистина те могат да принесат за кръговият характер на економиката. И от друга страна може винаги да помогнем с сведения какви точно химически вещества се държат в даден материал. Последващ въпрос, госпожа Темаки. За, според вас, кои ще бъдат най- трудните за разрешаване проблеми в прехода към кръговата економика. господин Хансен. Мисля, че от а, техническа гледна точка най-сложният въпрос също ще се опитам да... Ще ви дам пример, може би по-лесно ще ме разберете, отколкото обясня, да обяснявам само на теория. Въпросът е да искаме да приложим същите стандарти за рециклираните материали, които прилагаме към ам, материали, които се използват за първи път, или сме склонни да приемем изключение по-високо равнище на опасни химически вещества в рециклираните материали, за да можем изобщо да разрешим самото рециклиране. Така, например, обмисляме в рамките на РИЧ използването на кадми в ПВЦ до грамите. Допуска се по-високо равнище, когато ПВЦ до грамата се рециклира, отколкото когато певец се до грамата се която се, която се използва, е използвала е първият материал, който не е бил рециклиран. Господин Хаслик има думата. Ja, Herr Hansen, vielen Dank für Ihr Kommen. Äh, ich hätte eine Frage. Благодаря ви, господин Хансен, че сте днес сред нас. Имам един въпрос относно регламентът РИЧ. Както знаете, е, в съкръщението РИЧ регистрацията е първият елемент и това е първата стъпка в самият процес, но знаете, че има и голям брой досиета, които изобщо отговарят на изискванията, за да може да се осъществи правилната регистрация, на която се основава цялата програма на реч. Така че може да гарантирате, че всички документи, които получавате, отговарят на изискванията. РИЧ може да бъде ефикасен само ако се гарантира правилното функциониране на механизма. Към момента обаче има сериозни пропуски, а ЕКА отговаря за заседаването на разрешения за някои специфични е, химикали, без обаче изобщо да погледне дали има възможност за използване на, на альтернативни вещества или не. би, би следвало всеки момент там да се разгледа дали може да бъде заместено съответното опасно вещество с друго и трябва да се разглежда и количеството на опасни вещества, които се използват в вносните продукти като готов материал. Благодаря ви. Мисля, че може да се отговори на въпроса, като ви отговоря, че работим в две насоки. Но преди това бих искал да отбележа, че през последните 10 години ЕКА положи много усилия за да заработи системата на РИЧ и в това отношение мога само да благодаря на вашата парламентарна комисия за това, за цялата която оказа за създаването на ЕКА, и възможността, която ни дадохте да постигнем резултатите до момента. Следващият въпрос е как може да се, подобре, да се подобри резултатността ни, да се подобри работата, която вършим в ЕКА. И има две възможни насоки. 10 години след а, началото на прилагането на РИЧ, ЕКА вече натрупала доста общи познания по отношение на химикалите, които надхвърлят отделните решения, които засягат отделни химически вещества. Имаме цялостни е, познания за химикалите, които може да използваме на различни равнище, било то издаване на разрешително, на ограничение или в правенето на оценки, което като цяло цяло ускорява нашата дейност. А има също така и възможност за подобряване на ефикасността на нашата работа, която възможности, които обсъждаме в момента с Европейската комисия. Всеки път, когато се взима решение, може да се получим по някакъв начин от това решение. И според нас след 10 години е дошъл момента да обмислим как може да направим това в а, самата агенция, как и къде можем да подобрим процеса на работа и на изготвяне на решения. Важен и беше процесът а, на преминаване от предишната законодателна рамка към РИЧ. Много остатъчен анализ направихме, за да видим къде работи системата и къде трябва да бъде променена. И 10 години след въвеждането на РИЧ, Европейската комисия в момента преминава през същия процес на анализ чрез своята оценка, а ЕКА може да го направи на много по-техническо и по-подобно равнище с цел ускоряване на процеса на вземане на решение и разбира се подобряване дейността на агенцията за, за гражданите. Благодаря ви. Последващ въпрос. Последващият ми въпрос. Които всъщност са основните приоритети и кои са трите ви основни приоритета? Много са приоритетите ни. Първият ще бъде подобряване на ефикасността на работата в агенцията не само за да се гарантира по-доброто изпълнение на четирите, скоро пет законодателни акта, за които отговаря ЕКА. Така че първи приоритет е ефикасността. Другият много важен приоритет е да гарантираме, че след 5 години ЕКА ще се използва дори повече и по-често от чисто технически орган за поставяне на оценки за химикалите. Благодаря ви. С това приключваме турата от въпроси и отговори на координаторите и техните заместници. Може да продължим с следващия тур от въпроси, но списъкът на списъците не е много дълъг, така че ако някой иска да зададе допълнителни въпроси, моля да заявете интереса си. Сега дам думата на госпожа Каденбах. Много ви благодаря. Благодаря ви и за присъствието днес тук. Благодаря ви и за това, че участвате в това изслушване и че отговаряте на важните ни въпроси. И въпросът, който исках да задам, вече беше поставен, така че ще си позволя два коментара и допълващи въпроса. Какво смятате за процедурата за освобождаване от отговорност тук в Европейския парламент. Знаете, че и ние и Комисията по бюджетен контрол участваме в изготвянето на докладите за освобождаването от отговорност. В тях винаги се правят заключения и бихме искали тези заключения да бъдат взети на сериозно. Например, изискването да се изготвят показатели които да измерват постигнатият напредък и напредъка в, в начина на функциониране на агенцията. Вторият ми въпрос е как виждате ролята на ЕКА като консултативен орган в рамките на кръговата економика. По отношение на химикали се поставят много сериозни въпроси, свързани с кръговата економика господин Хансен. Да, както и вие предвидихте, много, както вие самата казахте, много сериозно гледаме на е, изводите и препоръките в е, процедурата на освобождаването отговорност. Представлявах генерална дирекция околна среда на Европейската комисия в управителния съвет на ЕК в продължение на година, година и половина, ако не се лъжа. И от тази гледна точка е, следях бюджетният цикъл по отношение на ЕКА, който резултатите винаги са били много задоволителни. И изводите, от, направени от, в рамките на процедурата по служена отговорност, се, прода, се предават изцяло на генералният а, а, директор и на управителния съвет, както и на секретарията. След това се обсъждат в работната група по планиране и докладване. И опитът на последните 10 години показва, че този цикъл на постоянно подобрение дава резултати. Въпроси, проблемите, които на, на установява комисията по бюджетен контрол, намаляват ежегодно. А и въпросът ви за кръговата економика пак казвам, ЕКА е на разположение с своите експертни познания, за да помогне на Европейската комисия при изготвянето и постигането на целите на пакета с кръговата економика. Това, с което разполага, Ека е експертните познания за свойствата на химическите вещества и тяхното участие в целият цикъл на рециклиране. Така че ЕКА, разбира се, ще изиграе своята роля, независимо от а, коя гледна, в коя, в коя посока, от политическа гледна точка ще поеме а, идеята за кръвната економика, т.е. дали ще има пълна равпоставеност между рециклираните материали и материали, които се използват за първи път, или ще се допуснат изключения за вторични или рециклирани материали. Благодаря ви. Господин Хуйтема има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Хан, за вас, господин Хансен, че сте днес сред нас. Ще започна с един коментар, след което ще ви задам един въпрос. Трябва да си дадем сметка колко е важно да разполагаме с институция като ЕКА. Вашият мандат е да се направите оценка на всички химикали, които се използват в Европейския съюз, да установите дали те имат опасни характеристики или не. И се радваме, че, места, че разполагаме с тази институция, която обединява най-добрите експерти в тази област и че не стигаме до положение, в което да се водят политически дискусии и много трябва да внимаваме да не се стигне отново до политически, политическо поставяне под въпрос на експертизата ви. И тук се връщам до въпроса на госпожа Дали за прозрачността. Разбира се, трябва да бъде надежна, и а, вашите специалисти трябва да бъдат независими, но трябва да имат и нужните средства. Така че, може да ни кажете малко повече за финансовото положение и по отношение на Брексит. Смятате ли, че ще имате достатъчно финансови възможности и за бъдеще? Как може ние да гарантираме, че ще ги имате и каква е ролята ви? Ролята, нашата роля. Господин Хансен, благодаря ви. Това бяха въпросите ви. Единият беше свързан с финансирането и обезпечаването на дейността на ЕКА и евентуалните допълнителни разходи от страна на ЕКА, свързани с Брексит. Една от основните ми функции, разбира се, е да гарантирам, че ЕКА разполага с нужните средства или най-малкото да осведомявам комисията и управителният съвет за финансовите нужди на ЕКА ежегодно. Оттам нататък работата ми ще бъде и да гледам и в дългосрочен план да предвидя как ЕКА може да помогне на Европейския съюз оценките си за хими, химикалите, включително и да предвидя нуждите от човешки ресурси. И смятам, че при налична нужда политическа воля имаме достатъчно потенциал да се използват уменията и познанията на служителите на ЕКА, натрупани през последните 10 години, за да се а, подобри хората ни за контрол над химическите вещества отвъд пете законодателни текста, които, които изпълняваме в момента. А от гледна точка на това дали ще има себе си от напускането на Обединеното кралство. Към сега мога да кажа, ами не много, но а, предполагам, че това е много простен отговор. Не мога да ви отговоря сега, но със сигурност ще трябва да разгледаме по-внимателно въпроса. Ако не искам споразумение, това ще бъде най-лесната хипотеза. Най-лесно ще ми ви отговоря, ако, има, ако не се постигне ново споразумение за сътрудничество. Но най-вероятно няма просто да прекъснем всякаква връзка с Обединеното кралство. Вероятно доста повече ще се наложи, за да излезе Обединеното кралство по възможно на организиран начин от регулаторната рамка. Ще има разходи, но какви ще бъдат, не мога да ви кажа от сега. Следващия оратор, е господин Тас. I didn't realize you get to me that quickly. <laughs> Thank you. Не знах, че толкова бързо ще стигнете до мен. Благодаря за отговорите. Ще задам още един, обаче за Брексит, извинявайте. Това е отнема голяма част от времето ми. На този етап трябва да се движим напред. Ако обстоятелствата и политическото его на Великобритания го позволи. Това, което е най-поразяващо, след като говорих с заинтересовани страни, е, че всички искат сближаване с Европейския съюз, тъй като това е изключително важно за техния бизнес, както и за пазарите, на които работят. Зная, че трябва да дадете дипломатичен отговор, но какво би било въздействието върху търговията между кралството и Съюза, ако Обединеното кралство приеме свой регулаторен режим за химикалите, тъй като това е целта на голяма част от тези, които искат кралството да излезе и ще е добре да имаме конкретна представа за това какво ще е въздействието върху търговията между тези две потенциални юрисдикции. Thank you very much. Благодаря. Ако не, всъщност ще се върна назад и ще започна отново. Регламента РИЧ дава една сума в началото, която е разход и ползите са след това. Тоест има разход за регистрация, за тестване на химикалите, след това за споделянето на данните сред всички вносители и производители, след това оценка на риска, след това цена на изпълнението на мерките за управление на риска, за да се направи така, че веществото се контролира през цялата верига. Казвам го подробно, защото разходите са много високи в началото. Всички ползи от това обаче идват по-късно. И това е свързано с въпроса, свързан с 2018. Всички дружества, които ще изпълнят законодателството за задължението 31 май до година, ще инвестират, т.е. ще трябва да платят тези суми. Ползите идват след това, като, например, прозрачен, хомогенен пазар, на който онези, които се справят добре, биват възнаградени. И, разбира се, ако след това се направи ясен развод, без споразумение за след това, тези ползи, или поне ползите е, в контекста на Европа от 27, няма да бъдат е, получени. С това започнах. Кои са дружествата, които са в Обединеното кралство? Има много така наречени представители и други съвносители, които са там и които най-вероятно внасят през пристанищата на целия Европейски съюз, но са се разположили в Обединеното кралство по езикови причини и други. Те са доста мобилни, направили са инвестиция и ако искат да извлекат ползата, може да има преместване. И то тогава вече производителите на Обединеното кралство остават. Има много производители в Обединеното кралство. И ако няма споразумение между Обединеното кралство и Съюза, тогава ще се прилагат правилата на СТО и тогава тези дружества, поне на нашия пазар в Европейския съюз, ще бъдат по-малко конкурентни при положение, че те са направили инвестиция, която е доста значителна в началото. Благодаря. Следващи оратор. Добре дошъл. Съжалявам, че няма повече депутати в залата но 3 часа и половина бяхме тук, е, говорейки за глифосатите и като че ли не бе добре за здравето на депутатите да продължават да седят. Съвлязвам се интерес, че социалистите явно оцеляват на излагане на глифозат по-добре от другите политически групи в парламента. Моят въпрос е сходен на този, който зададаха Джули и Сепс. Той е свързан с Брексит, аз съм британски депутат. Като учен най-вероятно нямате желание да развивате хипотези. И не искам някаква скандална новина да извлека от вас, но какъв е най-лошия вариант по отношение на Брексит? Защото ако може да си представим най-лошия сценарий, то тогава можем да предприемем мерки да го предотвратим. Thank you. The най-лошия сценарий. Добре, най-крайният сценарий, който мога да си представя, тук на място импровизирайки, е развод без споразумение за отношения след това и за това как дружествата в кралството ще могат да продължат инвестициите си в съюз от 27 държави. Проблемите от една страна ще бъдат за 27-те членки. Ако няма, обединен, няма дружество от кралството, което е решило да направи клон или да се премести в съюз от 27, и затова за тези 27 държави, 27 държави членки ще има недостъг на данни. Моите очаквания обаче ще са, че голяма част от е, британските дружества ще си направят дъщерни фирми или клонове, така че данни ще има. Обратният процес е малко по-сложен. Данните от 27-те държави няма да са на разположение на промишлеността в кралството, нито на властите в кралството. Когато говорим за развод без допълнително споразумение за отношение след това. И така, госпожа Гростет. Извинявайте, пристигнах със закъснение, но бях в друго заседание и тъй като чух въпросите на колегите относно последствията от един а, твърд Брексит, точно в тази перспектива искам да попитам и аз, че ако не постигнем споразумение, бихме могли да си представим реакцията на Обединеното кралство ще бъде евентуално толкова по-зле за Европейския съюз. Аз, ние намаляме нашите а, данъци и а, е, по този начин ще привлечем всички, които искат да инвестират и британските предприятия в този случай ще си кажат е, добре, няма проблем, в такъв случай няма да прилагаме европейските стандарти и ще е, е, осъществяваме по различен начин търговия. В този случай тази търговия представлява заплаха, защото може да доведе до рецесия, е, било то към, към Обединеното кралство, но или може и и държавите членки да бъдат засегнати, може да се постигнат двустранни партньорства, но една рецесия за Обединеното кралство значи рецесия за Европейския съюз. Мисля, че проблемите ще бъдат и от двете страни. И това ни показва много ясно, че въобще нямаме интерес да има такъв твърд Брексит. Смятам, че предприятията в този случай, химическите предприятия, не би трябвало да спазват нашите ограничения, нашите ангажименти. Не е сигурно, че ще ги спазват. Поне за мен това представлява проблем, защото всъщност те ще се върнат назад. Какво мислите вие? Казвате тук, представяте нещата, доколкото разбирам аз добре, искаме да покажем, че това, което сме направили с Рич, например, е голям напредък. Добре, да, наистина, за защита на околната среда и на здравето. Но това си има цена. А, ползите ще дойдат после, казвате. Добре. Но ако един такъв бивш партньор реши да не зачита вече нищо и да предприеме економически мерки, които ще затруднят много конкуренцията на Европейския съюз, как, какво мислите вие? Какъв ще бъде отговорът? Много се тревожа по, тази, по този въпрос. Заповядайте за отговор. Благодаря ви ще отговоря на част от въпроса ви, тъй като това, което споменахте, е отвъд правомощията ми в настоящата ми позиция. А в новата позиция едва ли ще мога да коментирам какво може да направи Обединеното кралство, за да има конкурентно предимство. Отново ще бъде отвъд правомощията ми. Това, което мога да кажа, или може би да повторя с други думи по-скоро, е, че британските дружества са направили инвестиция, когато са регистрирали химикалите. Споделили са си данни, купили са данни, имат достъп до данни, направили са оценка на риска, имат мерки за оценка на риска, за да има безопасно използване. Тази инвестиция не е само в околната среда, а, и в здравеопазването, тя ще доведе до новаторство в цялата верига на доставките и на континента. Така че не е само инвестиция в околната среда и здравеопазването. Да, наистина първична инвестиция, но тя води до следващи. И затова казах, че последствия ще се оберат плодовете от това. Обединеното кралство реши да приложи нещо друго, по каквато и да е причина, това ще е в резултат на преговорите, разбира се. Фактите остават, че инвестицията вече е направена в началото. Така че, каквато и регулаторна система да е заложена, тази система се прилага до всеки един грам вещество, което се произнася, произвежда или внася от Обединеното кралство. Има ли други въпроси? Няма. Изчерпа се тогава тази сесия. Ако искате да направите заключително изявление в края на изслушването, благодаря ви. Съвсем накратко ще се изкажа. Част от мен бе много удовлетворена, че няма повече депутати, така че а, не бях а, разпънат от въпросите, но се надявам посредством встъпителните думи, посредством въпросите и отговорите да сте видели пред себе си човек, който е силно ангажиран с работата с химикали, има познания и ще се радва да работи с вас през едните 5 години, за да има по-добро прилагане и изпълнение, както и използване на компетентностите и правомощията на ЕКА за доброто на европейските граждани. Това са кратките ми бележки. Отново много ви благодаря за поканата. Благодаря, госпожо председател и уважаеми депутати за въпросите. Надявам се моите отговори да са ви помогнали да ме видите в положителна светлина за едните пет години. Благодаря. Благодаря, може да аплодираме. Beginning, uh, we... Както казах в началото, започнахме веднага с обмен на становища. Сега ще се върна назад към първоначалния дневен ред. Сега сте видели дневния ред. Ако няма възражение по дневния ред, той може да бъде сметнат за прият. Поискане на заместник председателя Шеф Обменът на становища се отлага за 27 ноември и вследствие на това точка 14 за веществата, които нарушават ендокринната система, ще се измести днес. Заседанието на координаторите утре ще бъде незабавно след гласуването. Така че това бяха съобщенията на председателя за промените в дневния ред. Няма коментари. Чудесно! имаме семинар, организиран от работната група Здравеопазване, Солетатка Кабезон и Петър леса са председатели. На 16 октомври ще се проведе за допълнителни альтернативни терапии за пациентите днес и утре. Той ще започне в 4 след обяд и ви приканвам да участвате. Ще имаме също така изваредно стание на Енви в Страсбург понеделник 23 октомври от 19.30 ще трябва да гласуваме по становището на господин Екхаут за възобновяемите източници. Получили сте по електронен път е, документа, тогава ще има превод на 20 езика. Също така сте получили препоръките на координаторите и ако няма възражения до края на деня, можем да ги сметнем за одобрени. Сега преминаваме към шеста точка. Обмен на становище с комисията и ЕФСА. Става дума за оценка на риска за замърсяване на околната среда от ГМО. По искане на групата на зелените, координаторите решиха да се проведе такова становище, след като се направи, ще се направи преразглеждане на риска от ГМО на бъдещо заседание. Това заседание е днес. И сега давам думата на Европейската комисия и на ЕФСА за 15 на минути общо, ще започна с госпожа Сабин Юликер от комисията. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря за поканата за този обмен на становища. По-късно тази седмица комисията ще представи пред регуляторния комитет е, документ за обмен на становище, евентуален доклад, проект за доклад на комисията, който прави поправка на директива 18 от 2001 година, което надгражда над съществуващите указания за оценка на риска за околната среда от ГМО растения. По-специално генетично модифицирани растения, които да се отглеждат в Европейския съюз. Тази проект за директива на Европейската комисия и нейните изменения са разработени по правните задължения на същата, изложени в член 3 от така наречената директива за отказ за неучастие и отговаря на членовете от същата директива за адаптиране към техническия напредък. Искам да кажа на депутатите, че бяха проведени много широки дискусии с ЕФСА по този въпрос, за да сме сигурни, че всички основни елементи от документа за указанията ще бъдат включени в проекто предложението. От друга страна, Имаше също широки технически дискусии с държавите членки по проекто предложението. По този начин се усъвършенстваха предложените разпоредби. Искам да подчертая, че този текст като цяло се състои от една техническа актуализация и по никакъв начин не променя политиката в тази сфера, тъй като говорим за изменения към приложение на директивата. Смятаме, че с на първо място, така изпълняваме правните си задължения. Те трябваше да бъдат изпълнени до април тази година, което е по-важно. Според нас процесът ще се засили, защото ще се намали несигурността в настоящата методология, както и подаването на данни вече ще отговаря на последните развития на научния прогрес. Нека накратко очертая основните промени. Както казах, трябваше да работим на базата на съществуващи указания, разработени от ЕФСА. Това, което направихме всъщност, е да включим основните елементи от тези указания, а те са една методология от 6 стъпки за оценка на въздействието на ГМО върху околната среда и други подробности, свързани с оценката на риска за околната среда от ГМО растения, както и заключения, които могат да бъдат извлечени в съответните сфери, които представляват риск. Освен, че разгледахме настоящата методология, разгледахме хоризонталните въпроси, например дългосрочните а, а, неприятни ефекти, както и а, също различните допълнителни явления. Също разгледахме насоките на ЕФСА за пускането на пазара на подобни растения, по а, било то с експериментална цел или други. Също ще разгледаме тези приложения и ще ги актуализираме, защото може да има допълнителни а, забележки и ще ги съгласуваме с регламента за прилагане на разрешенията за а, ГМО храни и фуражи, ще се прилага същият ред. Като цяло, това е много техническо занятие и много техническа актуализация. Просто се адаптираме към различни технични, технически елементи. Получихме въпроси относно точките от преамбюла или съображенията. В този случай Конкретно съображение 9 има за цел да разясни въпроса за връзката между законодателството ГМО и а, законодателството за пестицидите. Тук не сме предвидили промяна в политиката. Просто леко разяснение за нас е важно да бъдат разяснени елементите а, по тази директива, както от правна гледна точка, така и от научна гледна, гледна точка. От правна гледна точка, разрешенията за ГМО не могат да съдържат разрешение за пестициди. Те могат да бъдат взети само възоснова на законодателството за пестицидите и от чисто научна гледна точка в момента няма практически опит с а, толерантни а, реколти култури към хербициди и а, ние няма да се връщаме обратно към предисторията. А също няма съответни продукти за растителна защита, които да са адекватни и разрешени за използване върху ГМО растения. И евентуално за бъдеще трябва да се разрешат подобни препарати за защита на ГМО растения. Нека да кажа също и няколко думи относно разрешителните за растителна защита. Възползваме се от присъствието на ЕФСА като технически познания. Ако си спомните, това е, е процес на разрешение разрешително в две стъпки, където се позволява на европейско ниво активното вещество и след това самия продукт за растителна защита също се позволява на европейско ниво и после национално ниво. Това означава, че оценката на риска на национално ниво е задължителна за всички а, вещества и продукти, т.е всяка промяна в начина на употреба на продукта за растителна защита, било то върху ГМО и други, води до нова оценка на риска. При подобен процес на разрешителни за продукти за растителна защита се разглеждат и специфичните условия на околната среда, например климатични условия и други. И държавите е, трябва да предвидят специфични мерки, свързани с овладяване на риска при конкретни ситуации. Така че, за да сме е, ясни, говорим за процес в две стъпки. От една страна, потенциалните разрешителни за ГМО ще бъдат авторизирани на европейско ниво от ЕФСА и после продуктът евентуално също накрая. И накрая следващата стъпка е употребата на пестициди върху ГМО продукти, които трябва да бъдат, тази оценка на риска трябва да бъде направена на ниво държави членки, в случай, че държавата позволява отглеждане на ГМО, като се вземат предвид специфичните климатични и други условия. И за ваша информация относно допълнителните процедури, имахме подробна дискусия с Европейската агенция по безопасността на храните, както и с държавите членки и ги уведомихме за въпросните пестициди. Това предложение също беше подложено на обществени консултации. Получавахме обратна връзка от заинтересованите страни в продължение на седмици и коментарите, които получихме, бяха анализирани и взети предвид при актуализирането на проектопредложението. В заключение, становището на комисията е, смята, че е очевидно да се, че се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност, също е, се прилагат процедурите, които са предложени по законодателството ГМО. И в случай, че възникнат въпроси, ние не сме надхвърлили правомощията си. И най-важното, отговорихме и на правните задължения, които бяха наложени от съзаконодателите чрез прилагане на техническият напредък и като цяло оценката на риска върху ГМО-та ще бъдат подсилени с тези, ще бъде подсилен с тези мерки и ще се използва и методологията, и както вече казах, ще се разгледат данните въз основа на последните технически постижения. Благодаря. Сега господин Тарзон. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, от перспектива на ЕФСА, естествено има възможност да се направи такава оценка на риска. Разбира се, екологичната оценка също е много важна за нас, в случая с пестицидите както го каза и комисията, по регламента за пестицидите ключова роля играе а, оценката на активното вещество и а, възможността държавите членки да използват а, анализа на ЕФСА при решенията за, за разрешителни за пестициди. Също а, нещата зависят и от насоките, а, има също така и а, становища, свързани с а, а, пестицидите от гледна точка околна среда и а, задълженията ни са да хармонизираме максимално отделните елементи. Ще видим също становища, насоки от научния комитет на ЕСА, кой, кой, който покрива а, също и гемиотата и пестицидите особено по оценката на пестицидите, хармонизацията призовава да се вземе предвид последните анализи и а, като цяло смятаме, че имаме много задълбочено разбиране и въобще е анализ на а, пестицидите в ЕФСА. При първо се прави оценка на европейско ниво на активното вещество с всички евентуални рискове за околната среда и после втората оценка се прави от национално, на, на национално ниво за всяка култура, за всяка употреба на национално ниво, като се разгледат отделните рискове, свързани с специфичната околна среда. Нямаме е, крайната дума в този процес, но смятам, че е, риска за околната среда в случая на пестицидите, използвани върху ГМО-та, е добре преценен и имаме високо ниво на защита. Благодаря. Uh... Благодаря. Сега, колеги, някой иска ли думата? Виждам вече желаещи. Господин Бранен. Е въпроса за Брексит пак. По въпроса за ГМО има един сценарий, а, примерно Обединеното кралство да поеме пътя към ГМО, пък Европейския съюз не. А, можете ли да си да представите тук и да ни развиете малко повече теорията, какво ще последва? Госпожа Хасенкам, Благодаря. Имам няколко въпроса. Първият Относно задълженията по директивата за ГМО. Тя съществува от 2002. Имаше преразглеждане през 2010. И сега се предвиждат изменения, които да се включат Въпросът ми е, има ли много технически промени за изминалите 5-10 години? Знам, че имаше доста противоречиви мнения на държавите членки. А, какво казва индустрията, какво казват заинтересованите страни? Има, има ли технически изменения спрямо настоящите технически и научни открития? Струва ми се също, че не става въпрос тук само за техническа адаптация в тези изменения. Дали всъщност не засягаме същността на регламента? Например, дългосрочните ефекти, натрупването. Като че ли тук нищо не се казва за това. И ми се струва, че изтърваме възможност. Парламентът многократно се е противопоставял на разрешаването на ГМО. Просто се питам е, на къде върви комисията. Тази сутрин говорихме за влиянието на индустрията върху е, на развойната дейност. И въпросът ми е това предложение дали може наистина да бъде приложена на практика. Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря. Имам въпрос. Нещо, което не съм разбрал сигурно особено добре. Оценката на въздействието върху околната среда на ГМО-то. А къде ще се включи? В директивата ГМО или в регламента за пестицидите? Аз не смятам, че е много добра идея да се включи в текста за пестицидите. Ами в такъв случай ще трябва да кажете какво и къде ще го включите, господин Мелас. Няколко въпроса, госпожо председател. Първо, какъв е юридическия път, кой, по който ще поемем и какви са насоките по въпроса за разпространението на класическите ГМО. вторият елемент новите ГМО. Това са организми, например, нови хибриди и други. Има цяла битка, така да се каже, дали те са генетично модифицирани организми или не. Искам да знам докъде е стигнала ЕФСА по темата, особено научната дефиниция на тези хибриди. също за правните изисквания, тук се обръщам към комисията, комисията, докъде сме стигнали по тази тема. Не, не виждам други да искат да вземат думата. В такъв случай Давам думата първо на госпожа Юрика. Yes, thank you. Благодаря. Госпожо председател, за възможността, която ми давате да отговоря. Мисля, че трябва да кажем много ясно какво точно трябва да прави комисията, за какво има правомощия по това законодателство. Както беше казано и преди, отговаряме на правни задължения по член 3 от директива 2001-80 и това ни позволява а, ясен, но доста тесен мандат за актуализиране на приложенията и да интегрираме насоки, които са били включени в насоките на ЕФСА 2010 и а, доколкото ни позволяват оценката на въздействието за а, риска за околната среда при ГМО. Предполагам, че така отговорих на няколко от въпросите, които бяха зададени и които предполагат, че тези много, които казват, че тези тясно целенасочени изменения всъщност са пропусната възможност за ново развитие или ново четене на новите, новата еволюция в рамките на науката за ГМО. Не ме разбирайте погрешно, но комисията има много ограничени правомощия тук. И точно това правим. Ако мога така да кажа, нашия мандат е по член 27, т.е. ние сме подканени само да адаптираме приложенията към техническия напредък. Така че въпреки че някои членовете на парламента считат, че измененията трябва да са по-широки и че са навремени, това не е позволено по нашите правомощия. Поне такива, каквито те са определени през април 2017 и така. Относно времето, което отне, както вече казах, този мандат влезе в сила през 3 април 2017. Направихме предложение в този момент и а, после последваха процедурни степки. Все още дискутираме с държавите членки а, по различни, в, рам, в рамките на различни регулаторни комисии. Този график беше предвиден и също в рамките за разглеждане на насоките за безопасност на храните от 2010. Така че имаме много малко време и имаме а, много изменения, които да представим. Имаше забележка също така че тези изменения са по-скоро от техническо естество. Мога да бъда дори по-точна относно техничността им. Те разглеждат основните елементи от а, документа с насоките на ЕФСА 2010. Говори се за методология за от 6 стъпки, за оценката на риска от ГМО, нещо, което трябва да отговори и на въпросите на а, депутата Хауслинг, който се пита дали е, е, се прави ефикасна оценка на ГМО в околната среда. Да, прави се. По законодателството за генетично модифицираните организми и а, с а, научна оценка по въпроса по тези култури, които се разглеждат. Това, което пропуснах да кажа, е оценката на риска от употреба на пестициди върху ГМО култури. Това трябва да бъде задълбочено в рамките на законодателството за пестициди, за продукти за растителна защита законодателство, което взима предвид условията в различните държави членки, където се отглеждат тези култури. И а, знаем, че има така наречената възможност за опт-аут от а, настоящо законодателство. Малък, ограничен брой държави най-вероятно ще а, се възползват от нея. И те са разположени много добре спрямо специфичните условия. Но така или иначе, а, оценката на риска по ГМО се осъществява, там, по ГМО културите и по регламента за ГМО. А втората част осъществява по-късно и се възползва от по-специфични изисквания за данни, които са много специфични за самия продукт, за растителна защита и специалното му прилагане за дадено ГМО. Мисля, че трябва да кажа, че а, няма а, култура, толерираща хербициди. Няма доказателства и нямаме още проучване. Но както каза ЕФСА, в предишното становище управлението на риска, мерките по управлението на риска при е, използване на пестициди може да бъдат оценени в случай, когато се прави разрешително за даден продукт. Надявам се, че бях достатъчно ясна и че съм обяснила ясно обхвата, а то е по член 3 от директивата за 2018, какъв е контекста. И там са определени и насоките. И повтарям, имаме само техническа актуализация на законодателството. Нещо, което е напълно съгласувано с правомощията ни по този член. Благодаря. Thank you very much. Uh... И аз много ви благодаря. Господин Тарасална има думата. Thank you very much. И аз ви благодаря. Учен съм, затова не мога да отговоря на политическите въпроси и ще се огранича до отговор на въпросите с научно естество. Това очаква парламента от ЕФСА. По отношение на научната оценка, тя потвърждава още веднъж, че за ГМО културите и за пестицидите беше проведена научна оценка съгласно законодателството в сила. А оценката за риска за околната среда е оценка на риска, която се основава на условията за употреба. Тоест, говорим обаче са пестициди, които се използват при ГМО култури. Тоест, очевидно, че риска не е свързан с самата култура, а е свързана с пестицида и начинът по който той се използва, но също така и зависи от самите свойства на пестицида. А, за, се прави оценка за всеки пестицид въз основа на неговите активни вещества, както те са разписани в разрешението за пускането му за употреба в Европейския съюз. Така че оценката за въздействието на пестицида се, се прави отделно, независимо дали се използва за ГМО или не ГМО култури. Вторият въпрос е какви са альтернативите и възможните изменения за регулаторната рамка за ГМО. Разбира се, това решение е в ръцете на законодателните органи. Ако се правят някакви изменения, парламента, съвета и комисията са тези, които вземат решение какво ще бъде обхванато в новото законодателство. методологията, която се използва, разбира се, от ключово значение за оценката за, на риска. И ние подготвяме в момента възможности за други възможности, ако такива бъдат а, обмислени от законодателните. Благодаря ви. И аз ви благодаря. За това приключваме тази точка от а, дневния ред и продължаваме с следващата точка. Which is the exchange of views on the... А именно обмяна на мнение по проектите за делегирани актове на Комисията за установяване на научните критерии за определене на свойствата на нарушаващи функциите на еднократната система. Европейската комисия, ако не се лъжа, е представена от господин Берен, който вече е тук. Имате думата за не повече от 15 минути. Thank you. Благодаря ви, госпожо председател. Проектът за делегиран акт беше прият от Европейската комисия и целта му е да приложи задължението на Европейската комисия съгласно член 5, параграф 3 на регламента за биоцидите, именно да се предложат критерии за определяне на вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система и в крайна сметка тези научни критерии трябва да замесят временните критерии, които са определени в регламента в, към, в момента. Позвава се на специфична клауза в член 5, където се определят критериите в случаите, когато не, могат, не бива да се разрешават активните свойства при употребата на биоциди. Сред тях са и активни вещества с властта, нарушаващи функциите на докрината система при хората. Европейската комисия предложи делегиран, делегираният си акт и преди това проведе широк консултация с експерти, разбира се, с които, както винаги, имаше и няколко представителя на Европейския парламент. Освен това, взехме решението да представим критерии, свързани не само с а, установяването на наличието на свойства, нарушаващи функционалната на докрънта система при човека, но също така и свойствата и въздействието върху околната среда. Това се прави преди всичко, за да има по-голяма яснота, за да може всички заинтересовани страни, т.е. дружествата, които кандидатстват за разрешение, но и службите, които се занимават с оценка на тези молби, работят с едни и същи критерии и по този начин може да гарантира по-високо равнище на предвидимост. В момента такива няма, защото няма никакви критерии, свързани с околната среда. Държа се така да подчертая, че при прилагането на делегираният акт Европейската комисия, разбира се, много внимателно следи и паралелно течащият процес за предлагане на дегирани актови за дисрупторите на кънта система по отношение на пестицидите. Всички си спомняте безспорно дебатът и гласуването на този проект за делегиран акт, който се поведе минал седмица в Страсбург. Предложенията, които направим, е, правим по отношение на бицидите са идентични, защото Европейската комисия смята, че активните вещества, активни вещества могат да се използват е, и в биоцидни е, продукти и в продукти за растителна защита. Затова от наша гледна точка няма смисъл да има различни критерии, тъй като едни и същи ам, вещества не могат да се определят за дискретно и система в едни случаи, при други не. Затова на, критериите, които предлагаме сега, напълно съвпадат с критериите, които предложихме в проекта за регламент по отношение на пестицидите. Важно също така да подчертаем, че предвид, тъй като регулаторният контекст е малко по-различен, по отношение на биоцидите, Изключенията и за не предоставяне на разрешение се ограничават само до въздействие върху човешкото здраве и също така в регламента има възможности, които дават възможност да се даде разрешително по изключение за използването на вещества, нарушаващи функционирането на еднократната система при определени критерии, които се различават от критериите заложени в, директив, в регламента за пестицидите. Критериите по наше становище, по наше мнение, са значителен напредък в сравнение с междинните критерии, тъй като те се оказаха неадекватни, тъй като не изпълняват а, функциите си. Те определиха някои вещества като ендокринни дисруптори, че те не са такива и също така попуснаха, така да се каже, т.е. не идентифицираха като ендокринни дисруптори вещества, които определено са такива. Затова от наша гледна точка е много важно да влезе в сила делегираният акт, възможно най-бързо. Пак казвам, това ще бъде съществен напредък в сравнение с настоящото положение по отношение на защитата на човешкото здраве и на околната среда. Според нас критериите, които предлагаме, защитават и човешкото здраве и околната среда. Те се основават на определения и принципи, съвпадащи с най-новите е, научно-технически познания, също така се основават в голяма степен на широкоприятите определения на СЗО за това какво е, кои са веществата, на му символите на еднокринната система. Те вземат предвид и познатите еднокринни дисрупти, тези, които имат такива подозрения възоснова на наличните научни данни, както при а, хората, така и при животните и при инвитро тествания. Данните, които се установяват по животни, се смятат за релевантни и за а, хората, ако няма доказателства, които да а, показват обратното. Също така се предвиждат а, и взимане предвид на всички вещества, които са токсични съгласно CLP регламентът което, пак казвам, съвпада с всички други вещества, които смятат за токсични или канцерогени в регламента CLP. Също така смятаме, че е достатъчно да се установи достатъчно а, приемли от лична гледна точка а, връзка между ендокринно вещество и дадено последствие за околната среда, т.е. трудно се доказва причинно-следствена връзка при, тест, при изпитвания в строга смисъл на думата. Затова на практика критерият, който ние предлагаме, надхвърля изискването за причинно-следствена връзка, заложена в а, системата на СЗО. Също така много се обсъждаше в, в, в а, периода на консултации да се използват данните за други вещества, за да се идентифицира дадено вещество. Има такава възможност, въпреки че това не, се, е, не е разписано черно на бяло в е, проекта за делегиран регламент. Това се обяснява с а, факта, че критериите предвидени в а, а, регламента за биоцидите предвижда този принцип за read across или за използване на данни за други вещества. Това вече е разписано черно на бяло в регламенти, както вече казах. А, използването на подхода, основаващ се на доказателствата, напълно дава възможност да се използват такива данни за други вещества. Друг въпрос, който беше обсъждан в напоителният етап е фактът, че предложението ни на практика засяга или установяването на тени вещества или на допълващи вещества, които са част от състава на биоцидите. Това беше обект на доста силни разногласия, защото някои смятаха, че не твърна мандата си и би трябвало да се ограничим само до активните вещества, но ние сме убедени, че имаме право да разглеждаме и останалите а, с, вещества, които не са активното вещество в биоцидите. Дори и в случаите, когато а, тези вещества с по-ниска концентрация, тъй като моделът на излагане на, на веществото, светния биоцид, остава същия. За това, което имах да кажа като въведение, на ваше разположение съм за да отговоря на медвоните ви въпроси и да слушам коментарите ви. Благодаря ви. Сега давам думата за въпроси. Мадам Yeah, let's take, uh, e-, express your uh, intention, please will have, uh, yes, uh, je vous ai vu, Madame Grosset. merci uh, beaucoup pour euh, les explications. Хансуаз благодаря ви за направените разяснения. Аз съм, сред, аз съм сред представителите на младсинството при гласуването миналата седмица и съжалявам за резултатът от това гласуване. Сега обаче си задавам въпроса и бих искала да чуя отговорът докъде са стигнали държавите членки. Знаем, че по отношение на ГМО е, по позициите на държавите членки са много различни. От е една страна е предложението на Европейската комисия, но в крайна сметка си, всеки си прави каквото си иска. А така не може да се разреши проблемата с е, ГМО. Въпросът ми към Европейската комисия е следният. те са стигнали в съвета? Има ли промяна на позициите сред някои от държавите членки? може ли да си представим, че някой ден ще се достигне до единна позиция на Европейския съюз по отношение на ГМО или още доста трябва да чакаме в това отношение? Благодаря ви, госпожа Гутеланд. Има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия за направената презентация. Имам един прост въпрос. Питам се как делегираният ви акт е свързан с забраната за продажба на широката общественост на биоцидни продукти, съдържащи вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система, съгласно член 19 на регламента за биоцидите. И ако влете в сила делегираният акт, запазва ли се тази забрана, тъй като изключенията, които предвиждате, е, взима предвид само е, въздействието за нарушаване на функционалната система само когато това се отразява не върху целевият обект на биоцида. Много е прост въпросът ми, надявам се да получа конкретен отговор. Госпожа Кирник има думата. Благодаря ви. Питах се какви са следващите ви стъпки. Европейската комисия нееднократно даваше сигнали, че не възнемерява да предприеме последващи действия след гласуването миналата седмица но най-вероятно те сега преосмислят а, позицията си. реша само да отбележа, че се притеснявам от а, закъснението и вземането предвид на последните научни изследвания. Питам се къде ще, как ще се впишат а, тези нови научни данни Това се откази и на начинът, който гласувах миналата седмица. ще получим най-вероятно разнопосочни реакции. И спитам как ще отговори Европейската комисия. Даваме си сметка колко сложно са разписани различните законодателни актове, да се питам, имате ли някаква идея как можем да се справим и какво смятате да правите тук нататък? Благодаря ви. Госпожа Дали има думата. Thank you, Chair, um, and thanks to the Commission um, as well. And as we all know, the House had a... Благодаря ви, госпожо председател. Както знаете, парламент имаше много силна позиция относно ендокринните дисруптори по отношение на пестицидите. Отхвърлихме с голямо мнозинство предложението на Европейската комисия да се въведат изключения, които по някакъв начин не съвпадат с приложеното поле на регламента. А имам въпрос към Европейската комисия в това отношение. Какво ще направи Европейската комисия с предложението за биоцидите? като си имам предвид, че вероятно ще се стигне до много сериозни разминавания между правилата и критериите за бил от една страна и тези за пестицидите от друга страна. Освен това, Европейския парламент нееднократно е настоявал за е, изготвяне на научно обосновани критерии за това какво представляват, кои са веществата, нарушаващи функционирането на еднокринната система, за да могат да се защитят и общественото здраве, и околната среда от тези е, вещества. Продължава обаче да има много сериозни проблеми с делегираният акт за биоцидите по отношение на доказателствената отговорност. От случаите, когато не може да се докаже, че тези вещества не могат да бъдат определени за десетилата, когато не са наричани на достатъчно научни данни за това въздействие. Питам се какъв ще бъде подходът на Европейската комисия и как можете да го защитите. Благодаря ви. Госпожа Хазенкамп има думата. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vorige week hebben we... Благодаря ви, госпожо председател. Миналата седмица гласувахме за критериите за пестицидите в Страсбург. Европейският парламент ясно показа, че няма да се подаде на натиска на лобистите. А сега се предлагат същите критерии за биоцидите. И за мен това е непонятно. Как е възможно това изобщо? изслушахме Европейската комисия, изслушахме организациите на потребителите, на потребителите, СЗО, всички ни предупреждават колко опасно е да приемем недостатъчно строи критерии за ендокрините дисруптори. А сега пък вие се представите пред нас с предложение, което дава възможност на дисрупторите просто да се измъкнат през пробойните в системата. Госпожа Делее, благодаря ви, госпожо председател. Колегата Франсуаз Гростет каза, че ние бяхме сред а, Мълчеството, което не беше съгласно с а, направеното възражение. За нас е по-добре несъвършено законодателство, отколкото никакво законодателство. Всички знаем какви са последиците от еднократните еднокринните дисруптори в момента. Ето защо аз сериозно се притеснявам за защитата на здравето на съгражданите ни. В момента нищо не ги защитава от ендокрините дисруптори. Така че бих искал да чуя от Европейската комисия какво смята незабавно да предприеме? Не след 3, 5 или 10 години, а още утре. Какво ще ни предложите, за да защитим здравето на съгражданите ни? Благодаря ви. Бяха всички въпроси. Давам думата на комисията. Заповядайте. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите за коментарите и въпросите. Започвам с въпрос на госпожа Гростет. Става дума за положението в държавите членки. Съветът в момента взема решение да не възражи на този акт по делегация за критериите в контекста на регламента за биоцидите. Това означава, че съвет няма възражения на влизането в сила на този акт, прият от комисията. Въздействието на критериите по член 19.4d. Там има забрана за продажба на биоцидни продукти които са, имат вещества, нарушаващи еднокринната система. Продажбата е забранена за обща продажба към обществеността. Има една клауза, която доведе и до възражението миналата седмица и тук тя се използва също. Става дума за разпоредбата, свързана с идентифицирането на такива вещества, що се отнася до околната среда и много малка група не целеви организми. Както обясних миналата седмица, ще повторя отново, веществата, които трябваше да бъдат включени, са вещества, чието цел е да действат посредством ендокринната система върху насекоми. те не са така токсични като цяло. 19.4d от регламента за биоцидите не споменава такива свойства нито при целеви, нито при нецелеви организма, затова веществата, които целят нарушаване на ендокринната система при целеви организми попадат при тази, под тази клауза, така както нези, които имат активни е, вещества, които действат като наруша, вещества, нарушаващи ендокринната система при целеви организми. Що се нас до нецелевите, а, тук промяна няма. Член 19.4d е пълно приложим и продуктите, които съдържат такива вещества, не могат да бъдат продавани по магазините и аптеките. Гърлинг, also, е, about... Е, госпожа Гърлинг и Делае питаха за намеренията ни от тук насетне. Мисля, че това зависи от е, това, което ще се случи тук в парламента по този проект законодателен акт. Първо Неговата съдба трябва да бъде видяна, за преди да се поемат някакви обещания за по-нататъчни действия, за критериите за вещества, нарушаващи ендокринната система, що се отнася до пестицидите. Някои от ораторите казаха, че критериите трябва да бъдат последователни, еднообразни. Ние сме съгласни с това. Това е и пътя, но той ще зависи от акта по делегация. По-общо казано, Европейската комисия обяви, че ще излезе с предложение за стратегия. Обновена стратегия за тези вещества, които влияят на ендокринната система. В момента обмисляме и съдбата на тези критерии и онези за пестицидите ще окаже въздействие върху тези наши размисли. Съгласни с госпожа Гърлинг, че междинните критерии за биоцидите и за пестицидите не отговарят на изискванията и те трябва да бъдат заменени в максимално кратки срокове с критерии, които са подходящи и макар, че чух, че Хаузенкамп и Дали казаха, че нашето предложение според тях не е надлежно, тъй като изисква прекалено много доказателства. Както вече казах стъпителните си думи, ние не сме съгласни. Ние смятаме, че нивото на доказателствен материал, който се изисква, е напълно сравним с това, което се изисква за други е, сериозни проблеми, като мутагенност, токсичност, канцерогенност и други въздействия върху репродуктивната система. Не е нужно винаги да има конкретни данни за конкретното вещество, Тежестта на доказването може да се използва също. Това твърдение, което се прави, че критериите, които се предлагат, изискват прекалено много доказателствен материал, според нас е необосновано и опитът от прилагането на критериите ще покаже дали всъщност нещата стоят така или не. Затова всъщност ние и предложихме отчетност и преразглеждане на един по-нататъчен етап, след 7 години най-късно, но може и много по-рано, ако практиката показва, че онези, които твърдят, че критериите са прекалено тежки, са прави. Смятаме обаче, че това, което се предлага, напълно отговаря на изискването на други опасни вещества и така ще има високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда. Благодаря. Um, early, will... Тъй като е рано, ще дам възможност за други въпроси. Госпожа Гутеланд има кратък въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че обяснихте за забраната, за това, че забраната продължава няма да бъде отменена. Вие, като председател на този комитет, може ли писменно да получите тази информация. Тоест, да пишете на комисията и те да ви отговорят от комисията съвсем ясно писменно. Това е молбата ми към вас. Thank you very much, Madam noted. Thank you, the Commission. Thank you, colleagues. Uh, we are early today, but... Благодаря. Ще се видим утре сутрин. В 9 часа. Благодаря.